Dzień dobry, witam Państwa. Myślę, że czas rozpocząć. Добър ден, госпожи и господа. Нека да започнем нашето заседание. Залата е пълна. Както правим обикновено, ще дадем думата на преводачите. Те имат послание за нас. Добър ден на преводачите, имате думата. Днес е 36-я ден от нашите протестни действия срещу едностранното налагане на необективни и несправедливи условия на труд от страна на администрацията на Европейския парламент. За съжаление, трябва да ви уведомим, че заседанието няма да продължи минута повече от предвиденото. Благодаря за разбирането. Благодаря ви много за това съобщение. Сега преминаваме към седма точка от дневния ред, която е първата точка от днешния ни дневен ред. На 21 юни секретарията на Агри изпрати проект доклада на всички депутати съгласно писмената процедура. Не бяха повдигнати възражения – Става дума за еквивалентността на инспекциите на място, провеждани в Бразилия и в Молдова. Przeciwu пред уплъвен термин, ustalonego на 6 lipca, a więc zgodnie за... Е, е, нямаше изменение преди 6 юли, което беше крайния срок за подаване на изменения. В тази връзка точка четвърта се смята за приета от е, нашата комисия. И няма нужда от гласуване. С това приключваме по седма точка. Преминаваме към осма точка. Директиви производство, пускане на пазара и употреба на медикаментозни фуражи, отмяна на директива 90-167 EIL. Докладчик е госпожа Агилера Гарсия. Може би все пак да й дадем думата. Тя е точния човек, който да ни обясни процедурата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Този регламент е свързан с ветеринарните лекарства. Водещата комисия е ЕМВИ. Става дума за фуражи и за новите съвременни изисквания, свързани с антимикробната резистентност. Става дума за ново планиране, за повишаване на осведомеността трябва да осъзнаем малко повече е, какъв е проблема с е, е, храните, с фуражите. Работихме много, успяхме да стигнем до споразумение. Не на последно място, благодарение на отличната работа на българското председателство. Успяхме в крайна сметка да стигнем до задоволителен резултат по темата медикаментозни фуражи решихме в крайна сметка, че въпроса за лекарствата и за медикаментозните фуражи, тези въпроси сметнахме, че трябва да се разгледат заедно. Сега има споразумение в съвета. Сега остава да одобрим тук в парламента онова, за което се споразумяхме още в началото. Искам да благодаря на докладчиците в сянка, на хората от административния персонал. Темата не е лека. Без работата на нашите експерти, без е, колегите Марседо, Рабаски от секретарията, без работата на Маги Колтер – без работата на моята асистентка Малин Гонсалес нямаше да постигнем всичко това. Въобще благодаря на всички за усилията по този толкова технически въпрос. Нямаше да можем да свършим цялата тази работа без ценната помощ на всички тези хора. Надявам се, че ще приемем този текст и същото ще направим и в пленарна зала. Благодаря, господин председател. Точно както и вие казахте, казал председателя, това е един изключително технически доклад, изключително сложен. Дебатите отнеха много време, тъй като това досие е свързано с други досиета. Подобни доклади винаги са изключително сложни. Нека сега да гласуваме предварителното споразумение между съвета и парламента относно производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи и отмяна на директива 90-167 ЕИО на съвета. Гласуването е еднократно. Това е електронно гласуване. Моля да използвате картите си. И нека да започнем. Начало на гласуването. Замекам гласуване. Край на гласуването. Има един глас в повече от името на СПД, казва секретаря. Моля един човек да извади картата си. One EFDD. One EFDD too many. Един глас от името на СПД е в повече господин Дзуло, господин Агню, госпожа Мой. Chairman, we have... <laughs> nice one. Chairman, we have three white cards. Doesn't... Господин председател, имаме три бели карти. Това не означава ли, че имаме три гласа? значи тогава има проблем с машината, защото тук устройството ми казва, че има един глас повече за СПД. Господин Нагня, ами, доведете някой белгийски техник, който да е достатъчно умел и да поправи устройството. Председателя. Ще гласуваме още веднъж. Поновния гласование. Отсирам гласование. И така. Начало на гласуването. Окей, okay, замекам гласование. Край на гласуването. Skorygujemy E, nie ma, e, to nie wpływa na wynik, w związku z tym możemy. Всъщност, онова, което се случи, няма въздействие върху крайния резултат. Гласуването приключи. Благодаря на всички. Гласуването приключи. Количоне. Прожба, аби... Толкова с гласуването за днес. Бих искал да помоля техниците да се погрижат за това, че устройствата функционират както трябва. Господин Агнио. Господин Агнио говори без микрофон. Благодаря, господин председател. Вие казахте, че ще се погрижите чрез техниците да решите проблема. Надявам се, че ще го направите, защото ми се струва, че тук има нещо подмолно. Не имам takiej моци mocy sprawczej, aby на na електронични. Аз по никакъв начин не манипулирам оборудването. Специалисти се занимават с това, но си отбелязваме вашия коментар – Отбелязват си го и техниците. Уважаеми госпожи и господа, приключихме с гласуването. Нека да преминем към точка 9. Става дума за правилата за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линията на общата селско-стопанска политика. Стратегическите планове по ОСП. Те ще бъдат изготвени от държавите членки. Тук се засягат и двата стълба. Знаете, че имаме докладчици, имаме три предложения и съответно трима докладчици. Ще започнем с първото предложение. w miarę. Е, Положихме много усилия, за да се работи максимално бързо. Въпреки това обаче, измина известно време, откакто бяха оповестени тези законодателни предложения, сега се налага да побързаме, за да започнем с дебата преди лятната вакансия. Нашите докладчици трябва да имат достатъчно време през лятото да работят по своите доклади. Бихме искали да можем да изпратим първите си бележки на докладчиците още преди да сме излезли във вакансия. Днес ще имаме размяна на мнения. В бъдеще, знаете, бихме желали да имаме по-малко изменения. Ето защо е много важно да можем да разговаряме с докладчиците а, и това да става достатъчно рано, за да можете да включват в докладите нашите бележки. Първият доклад е свързан с стратегическите планове. Докладчик е госпожа Еранс Гарсия. Имаме и тук представител на генерална дирекция Агри, заместник председател господин Домитров, ако правилно чуваме. Сега ще дам думата на Госпожа Еранс Гарсия, може ли да ни представите темата? Госпожа Гарсия. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Първото нещо, което следва да направим е да погледнем дребния текст в това предложение – Комисията заяви предварително, че не желае да има цялостна реформа, но тук не става дума само за административни промени. Тук има значителни промени в сравнение с положението, което имаме по настоящем. По отношение на ОСП, такава каквато я познаваме в момента. Аз не мисля, че става дума за тривиална реформа. Става за големи промени, за цялостна промяна и преглед на съществуващата регулация. Тук се пораждат много съмнения и много въпроси. Комисията иска да използва подход основан на резултатите. Това обаче поражда много несигурност и желания резултат да се подобрят доходите на земеделските стопани може и да не се осъществи защото има проблеми с прилагането на тези нови стратегически планове. Възможно е да преминем от прескриптивна система към система, която се основава на 100% на санкциите. Това, което се предлага, се основава на урязване на бюджета. Няма, е, според мен, обективна причина за предложените промени страни от стремежа към спестявания. Мисля, че тези стратегически планове, такива каквито са предвидени в момента, ще породят санкции и съответно ще се стигне до повече съфинансиране в рамките на ОСП. Търси се, според мен, ренационализация на ОСП. Една от най-важните промени на комисията е да се разширят е, условията спрямо малките земеделски стопани. Знаете, че у нези стопанства, които а, е, получаваха 1200 е, евро, ако правилно чуваме, са освободени от а, изискването за условията. Сега обаче предложението и предвижда условията да са задължителни за всички. Ето защо е много важно да разгледаме какво ще е въздействието на това предложение, дали няма да има твърде голяма тежест за фермерите. Аз не съм сигурна, че един евентуален анализ на ползите и разходите в крайна сметка ще е за благото на малките фермери. Държавите членки понякога получават е, страшно много пари. Е, в много държави 90% от получателите на средства са малки земеделски стопани. В моята страна процента е 40, но не във всички държави е така. Аз не мисля, че би трябвало да изоставяме малките земеделски стопани. Освен това, трябва да се разгледат новите екологични изисквания по първия стълб. Това е още един опит да се екологизира ОСП. Тази система обаче не е по-различна от системата, която съществува в рамките на програмата за развитие на селските райони. Тук програмите, стимулите се припокриват. Съответно, управлението на тези две системи може да породи проблеми. Нека да не забравяме, че условията се разширяват поради тези мерки за екологизация. Това означава, че праговете, свързани с тези екологични мерки, когато става дума за екосистемите, би трябвало да влязат в рамките на развитието на селските райони. Тоест ще има условия и по двата стълба които ще бъдат покривани от един единствен финансов пакет. По отношение на екологичните мерки, комисията не включва маслодайните семена, макар че в Европа нямаме достатъчно фураж. Би трябвало да се разглежда от екологична гледна точка благоприятното въздействие на маслоданите семена. На следващо място. По отношение на някои трайни насъждения, последния път имахме сериозни затруднения с това какво представляват трайните насъждения. И, и беше много трудно да се въведат промени в тази връзка. Най-накрая през 2013 година успяхме да прокараме посланието и трайните насъждения бяха извадени от изискването за прилагане на някои екологични мерки. Сега обаче положението е същото, т.е. върнахме се към миналото. На лице е и въпроса за преразпределянето на помощите по ОСП с цел да се подобри помощта за дребните стопани. В страни от факта, че те няма да получават тези 2200 евро, не би трябвало да се стремим към преход от професионално земеделско стопанство към нещо като земеделие на половин работен ден, защото мерките, които се предлагат в момента, може да доведат до нещо подобно. По отношение на тавана от 60 е, 000 евро за помощите, това предложение може да създаде проблем, особено когато започне постепенното е, изваждане, премахване на тези плащания. Преди известно време Франция беше единствената държава, която искаше да премине към подобна система, за да реши конкретни проблеми в страната, но положението във Франция не отговаря на положението във всички държави членки. По отношение на таваните, нека да не забравяме, че фермерите не трябва да бъдат наказвани за това, че се опитват да концентрират предлагането. Вече сме говорили за този въпрос, когато говорихме за хранителната верига. Говорихме за необходимостта да се концентрира предлагането. Сега обаче ние правим точно обратното. Правим производството доста по-раздробено в новата глава за развитие има намаляване на съфинансирането. Комисията осъзнава, че има проблеми с економиката. Някои държави членки имат сериозни економически затруднения и е много трудно за тях да прилагат програмите за развитие на селските райони. Ако намалим степента на съфинансиране точно по този пункт, ще направим положението още по-лошо. Комисията не дила дори у нези региони, които изостават. Тук искам да спомена в частност най-отдалечените райони. За тях се предлага намаление от 85 на 70%. А тези райони по никакъв начин не могат да се похвалят с е, един е, ръст растеж и бум на економиката. И едва ли ще наблюдаваме нещо подобно в идните няколко години. Прехвърлянето на пари от единия стълб към другия означава прехвърляне на средства от единия джоб в другия. По отношение на мерките по отрасли, предложенията на комисията не се основават на никакви критерии. Комисията не обяснява защо има увеличение от 10 към 20% за оперативните фондове. Защо тези средства са прехвърлени към екологизацията? Комисията не ни казва защо прави нещо подобно. Поради стратегическите планове има сериозна опасност да се подкопае общностния характер на нашата земеделска политика. Ако заложим твърде много на субсидиарността, можем да стигнем до твърде голяма диверсификация в ОСП и тя вече да не е обща или поне да не е толкова обща такава каквато я познаваме. Положението в държавите членки е много различно. Не трябва да забравяме, че всяка страна има различни системи на управление – не е задължително да има само един орган на управление. Затова, що се отнася до програмите за развитие на селските райони, понякога в Испания има прехвърляне на правомощия към регионите. Има въпроси свързани и с сроковете. Искам да попитам какво смятат колегите. Смятат ли, че имаме достатъчно време? Смятат ли, че ще можем да внесем изменения? Смятат ли, че ще успеем да проведем един добър дебат в парламента? Нека да не забравяме, че комисията ЕНВИ също има право да се произнесе по окончателното решение – Става дума за екологичните аспекти, затова искам да чуя какво сметат колегите, не на последно място и във връзка с сроковете. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Госпожи и господа, ще започнем с докладчиците в сянка. Първият оратор – Госп... Мадам Лойчел, имате думата. Благодаря. Искам да благодаря на докладчиката за подробните коментари. Тук става дума за много обемен труд. Съвсем накратко, шокирани сме от съкръщенията. Те са разпределени в двата стъба, но все пак остава един въпросителен знак. Като цяло сумата е по-ниска. Дали така може да се гарантира добра селско-стопанска политика? Мисля, че добрата обща политика се нуждае от добро финансиране. Разбирам комисията за модел, модела, който предлага. Въпросът по-скоро е дали и как се прехвърлят нещата към държавите членки. Всъщност това <clears throat> не е да се намали бремето за комисията, идеята е държавите членки да поемат своята отговорност. Комисията се отказва от някои свои ангажименти и отговорности, но рамката е сравнително слаба. изчисляването на заплатите в селското стопанство попада в първия стълб. Трябва да има минимална заплата в този сектор. Попитахме комисията, но те отговориха, че това не е тяхна работа а е задача на държавите членки. Ясно е, че рамката на комисията не е рамка, тя е доста мека, има опасност в бъдеще да доведе до разделение. По отношение на лоши решения за заплатите, ако заплатите не са равни, ще има голямо разделение между държавите. Това трябва да се върне към държавите членки. Аз приемам този модел на доставки. Но има нужда от ясни предписания от комисията с съответните области. Свободата, която дава комисията, не е съвсем ясна, което ще създаде проблеми за държавите членки. Надявам се, че всички тук имаме една и съща цел. Селско-стопанската политика – да бъде възможна в бъдеще, така че фермерите и в семействата им да получават доходи, така че трудът в този сектор да е привлекателен. Но тези пари идват от данъкоплаците. Целта е това, което се отпуска като субсидии, да се носи, е, да носи ползи. Тук става дума не за ползи за стопаните, а ползи за околната среда и за социалната област. Мисля, че ще измерим реформата от глед... трябва да измерим реформата от гледна точка на тези ползи. Мисля, че държавите членки и комисията би трябвало да работят по-добре. Но както виждам, те започват от много слаба база. Има нещо, което искам специално да подчертая. Ние сме съгласни, че трябва да се финансират първоначалните вложения и да се помогне на младите стопани. Но няма такива елементи в предложението и затова се поставя въпроса дали общата селскостопанска политика ще остане обща в бъдеще. Механизма, който се създава е, е доста наясен. Мисля, че парламентът трябва настойчиво да покаже какво иска и да въведем подобренията, които не са направени от комисията. Дали ще успеем или не, зависи от това, доколко настойчиво се опитваме да прокараме нашата линия. Много е важно да се свържи работата бързо. И трябва да се опитаме да постигнем нашите цели. Сътрудничество с комисията ЕМФИ има някои спорове между двете комисии. Добре, е комисията ЕМФИ да излезе със своето становище. Трябва да работим заедно с двете комисии, защото <clears throat> отвън нещата изглеждат по един и същи начин. Отделянето на селското стопанство от екологията е възможно само в бюджета, но не и в очите на хората. Не смятам, че позициите на МВИ са намеса. Не можем да, да приемем всичко това, което предлагат, но все пак е добре да се вслушам с тях. От името на социалистите и демократите мога да кажа, че нашата група е готова за сътрудничество. Искам да израза нашата подкрепа за докладчика. Така Европа ще стане по-добра и животът на селските стопани ще се подобри. Госпожи и господа, казах, че ще огранича вашето изказване, но но не може така. Седем минути. Наложи се да се намеся. Имайте предвид регламента за изказване. Ние сме за сътрудничество с комисията МВ. Имаме съвместни заседания между двете комисии. Имаме и представител на комисията МВ заместник-председателя на тази комисия. Мисля, че по този начин имаме подходящо отношение към работата на колегите там. Господин Никълсън, моля. Но не 7 минути, моля. Благодаря, господин председател. Знаеше, че в никакъв случай няма да пресроча регламента. Ще се опитам да бъда съвсем кратък в изказването. В началото ще кажа, че благодаря на госпожа Харанц за представянето на темата. Все пак трябва да сме реалистични, става дума да сме наясно, че започваме много трудна задача, която ще продължи да се върши не само от нашия парламент, но и от следващият парламент. Добре е да се опитаме да създадем условията за тяхната работа. Общата селскостопанска политика е за подкрепа на на хранителните продукти Нещо, което се търси от потрудителя. Но последното, последните събития се опитваме да помагаме прекалено много. Недостига на доставките, на предлагането може да мине към свръхпредлагане. Това се видя в сектора на млякото по време на реформата. Всички искаха да съкратят бюджета, защото стопаните се развиваха много добре. До края на реформата стопаните не знаеха към кого да се обърнат, а намаляха печалбите и това е реалността, която се променя много бързо. Този сектор е изправен пред много предизвикателства, търговия и други проблеми. Остават 27 държави. Великобритания напуска Съюза, което създава проблеми с общия бюджет. Следващия бюджет трябва да има задачата да даде инструменти на <clears throat> селските стопани да се справят със своите предизвикателства. Това е сериозното предизвикателство. Никъде в Европа не растат пари. Никой не може да създаде пари там, където не съществуват. Има бюджет и трябва да се поместим в този бюджет или не. Така стоят нещата в Европа. Може би след 3 години ситуацията може да се промени. Все пак в момента положението е такова, тези, които призовават за повече подкрепа и повече пари, изобщо не, не мислят <clears throat> за това откъде ще дойдат от тези пари. В крайна сметка искам да кажа, аз съм работил в този сектор в моя регион. Има много активисти, които говорят за помощи за младите стопани. Те напускат, изобщо няма да се включат в този сектор – каквото и да правим. Виждат по-добри възможности на друго място. Защо да не го направят? Няма да работят 365 дни в годината, коледа и други празници, докато другите приятели се веселят. Трябва да променим този подход. Знае, че няма лесни решения. Всяка реформа на ОСП я прави малко по, малко обща. предложенията на комисията за промяна в за промени за ситуацията. Преди това подкрепата вървеше по животните. Всеки знаеше откъде. Откъде идват парите. След това, след това се мина на плащане, към плащане на площа. И е така, всеки стопанин в Европа иска да се включи в тази система и някои селски стопани са притиснати към стената. Очакване е много сериозно предизвикателство. Желая успех на нашите колеги. И накрая искам да кажа, ако нашата комисия по селското стопанство се откаже от отговорността и се предаде тази отговорност на Комисията по околна среда. Всички членове на тази комисия би трябвало да я напуснат, изобщо да не претендират, че подкрепят селското стопанство в Европа. И това е предизвикателство. Това е нашето предизвикателство тук, в тази комисия, да реализираме реформата. Да, слушаме внимателно и вземаме предвид това, което се предлага. Там, където се предлага нещо хубаво, ще го вземе. Но отговорността на този, тази комисия е да отговаря за реформата на селско панската политика. Благодаря, господин председател. Так, пане пошле, минута круцей, але тилко минута. Да, благодаря ви. Една минута по-кратко от регламента. Мисля, че трябва да разгледаме идеята за отговорност и финансиране. Не е възможно всички да притежават земя плащанията трябва да отиват към тези, които обработват е, съответната земя. Господин Хейтема. Yes, thank you very much, Chair. And... Благодаря. Благодаря на докладчик за чудесното представяне. Моят колега докладчик в Сянка каза доста неща, които трябва да вземе предвид. За мен е много важно да се види и доброто в предложението на комисията връзка с инвести... на инвестициите с резултатите. И от тази гледна точка подкрепям новия модел, базиран на резултати. Мисля, че европейското селско стопанство трябва да стане устойчиво от гледна точка на предизвикателствата. Пред нас има такива предизвикателства в световната търговия. Има проблеми поради разнообразието и промените в климата. Затова ОСП трябва да направи европейските селски стопани по-устойчиви и по-ориентирани към бъдещето. Трябва да се поиска и по-конкретен подход от всяка държава на членка. В Финландия подходът трябва да е по-различен от този в Португалия. Добре е селските стопани да имат е, право да изкажат мнението си на регионално и национално равнище и да кажат от какви инструменти се нуждаят, за да могат дали искат да инвестират в неща около промените в климата или искат повече конкурентоспособност. Много често ни се казва, че стопаните имат проблеми с други норми. Натура 2000, директивата за нейтратите. Той е обвързан с условия. Добре е да има повече яснота за селските стопани. Те са готови да инвестират, но чисто и просто не знаят как да го направят. Опасяват се, че ако финансират нещо, могат да бъдат санкционирани по линия на други части от законодателство За моделирането има повече яснота. Мисля, че има модулация от 50% от първия процент към втория. Има и втори промени от втория към трети. И така изкривяваме конкуренцията между държавите членки. Разликата е 30%. След това от първият стъп остават 50%, които да се използват от за екологични цели разлика е в държавите членки. Да, комисията каза, това е верно, но сумата пари, които получават държавите членки от първия и втория стълб са много различни. Някои държави имат високо финансиране по първия стълб, ниско финансиране по втория. Все пак много е важно да няма изкривяване на конкуренцията, да не се получи така, че някои държави членки правят съвършено различни неща. И още нещо. Да, Тревожа се, че не всички държави членки работят за постигане на една и съща цел. Но съм много подразтревожен от това, че някои държави ще направят много повече и след това ще кажат, че това се изисква от програмите заради Брюксел. Програмите стават по-стрикни, да. Не можем да въведем стрикни правила, като минимум за държавите членки, но какво да направим с натоварването, правенето на законодателството по-скъпо, като се претендира, че това се изисква от Брюксел? На тле Един коментар. Чухме, че някои страни с по-низки плащания са минали към втория стълб и се опитват да спасат сумата, която получава съответната държава. Мисля, че това се получават най-много в новите държави членки, защото има възможност да се добавя към бюджета за втория стълб. Така че те там увеличават своето участие във втория стълб тъй като не могат да получат достатъчно пари по първия стълб. И ако имат повече пари в първия стълб, може да ги прехвърлят към втория стълб. Но ако няма достатъчно пари в двата стълба, тогава става дума за сериозни пари. Става дума за равенството, прияване. Всъщност това се превърна в голям политически проблем. Дори когато са много ниски плащания, но те, те са известни. И всеки твърди, че е в най-лошото положение. Като знам, че тези суми не влияят върху доходите като цяло, господин Зула, моля ви, съкратете своето изказване. Благодаря, господин председател. Мисля, че предложението е добро, то е позитивно. Ориентирано е към екологията, насочено е към резултатите и ефективно. Но има и доста отрицателни елементи в него. Някои подробности, които могат да се отразят неблагоприятно върху един сектор, който вече е в криза. Много е добре. Всички спест съкръщения да се превърнат в спестявания за бюджета, така че да не се засегне възможността на стопанствата да оцелеят. Има някои съмнения, свързани с модела базиран на резултати, който е свързан с обещанието за повече субсидиарност. Съюза определя параметрите и целите, но тези параметри включват сертификация от държавите членки и могат да доведат в някои случаи до нелоялна конкуренция. Много е добре е да дефинираме критериите, чрез които се оценяват резултатите и плановете. Ще насоча вниманието ви към това каква е нашата задача в комисията – Нашата комисия трябва на ясно да следва насоките, като знаем, че целта тук е, е да се произвежда висококачествена храна и да се гарантира един доход за стопанствата, така че на тези стопанства да действат ефективно, трябва да вземем предвид интересите на младите хора. От гледна точка на помощите е добре да се определят параметрите без да се губи представа за големите цели. Така че селското стопанство и хранителният сектор да станат в центъра, да се превърнат в център на европейската економика. И това ще бъде много голяма стъпка напред. Благодаря. Благодаря. Госпожа Магинес. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на докладчика. В началото обявихте, господин председател, че първо ще дадете думата на докладчиците в Сянка. Промени ли се тази, този план? Państwa, nie otrzymaliśmy pełnej informacji o składzie e, sprawozdawcy cieni. W związku z tym не сме получили цялата информация за докладчиците в Сянка. В документа не са записани всички докладчици в Сянка. Така че след госпожа Магинес, е, която трябва да тръгне, ще а, е, преминем към докладчиците в Сянка. Просто нямаме първия а, е, целият списък. По изключение ще направя а, коментар, а именно а, даваме думата на докладчиците в сянка, но стига те да са ни дали информация, че са докладчици в сянка още от самото начало. Списъкът е тук пред мен и така организираме изказванията. Не е лесно иначе да се направи. Всички ще а, е, получат думата, но не сме е, получили списъците с докладчите в сянка от политическите групи. Така че, нека да довърши госпожа Магинец и след това ще попитам кои са докладчите в сянка и ще е, ви дам думата. Господин председател, доста ме безпокои това, което се случи току-що. Аз не, не вземам решение за реда на изказванията, но се надявам господин Фланеган да приеме това, че е, сте ми дали а, е, а, е, думата. Ако не го приема, няма да се изкажа. А, ако има възражение, просто няма да се изкажа. Съвсем накратко. Секунда. Бих искал да а, се извиня, но не сме получили списъка на докладчиците в сянка. Затова ви дадох думата. Не е по вина на който да било. А, уважаваме ви и се надяваме на че е, приемате думата. Вчера разговарях с представители на националните парламенти, тъй като съм отговорна за връзките с тях и едно от нещата, които те искат е повече субсидиарност. Тази реформа, която се предлага, дава повече субсидиарност на общата селско-стопанска политика. Трябва да видим как това да се въведе на практика. На второ място един от докладчиците в Сянка спомена, факта, че в държавите членки се налагат допълнителни бюрократични изисквания. И е необходимо на, да се действа на европейско равнище и тук в комисиите по селско стопанство и околна среда, за да се предотвратят такива ситуации. Още един коментар. Миналия път Говорихме за активните а, е, селски стопани, но отново не постигнахме резултати. А сега говорим за действителни селски стопани. Отново не съм особено сигурна, че а, е, тази концепция е приложима. След това за лимитите. Е, има безпокойство, че въпреки, че са е, на лице на хартия, на практика ще се приложат трудно. Трябва да се анализира въздействието на тези предложения Имахме технически срещи с служителите и ще искаме още такива. Защото аз имам доста въпроси за оценките за въздействието по тези предложения, за да вземем правилното решение в Комисията в селско стопанство, по селско стопанство. И трябва да работим не възможно най-бързо, а възможно най-ефективно. Да напреднем максимално преди изборите. Не би било добре да се бавим. Имаме все пак някакво време и трябва да го използваме ефективно. Благодаря. И отново се извинявам за неприятната ситуация. И така, докладчетите в сянка. Господин Хойслинг, заповядайте. Благодаря, господин председател. Провеждали сме този дебат много пъти. Нека да започна от това, което спомена госпожа Магинес за графика. Не е приемливо съветът само да решава трябва да се проведе позицията на парламента. Но няма как да вземем всички решения преди да имаме финансовата рамка. Не е добре да работим под напрежение, под натиск. И за това сега Искам да се спра на предложението на комисията. То не е логично. Девет приоритета. Започва се с конкурентна способност. Говори се за участие на международните пазари и последния приоритет да е околната среда. Мисля, че това е грешния ред. Комисията говори за това, че първия стълб – е финансова помощ за селските стопани. Моят отговор на този коментар е следният. В Германия има Министерска комисия, която е направила оценка на предложението и е заявила, че то няма да постигне е, реалните търсени резултати, защото по-скоро средствата ще отидат у собствениците, а не към тези, които за които са предвидени. И така, трябва да бъдем по-гъвкави и да обърнем повече внимание на околната среда. И е добре да има еднакви условия, при които да работят всички. Не може в различни държави членки да се подхожда различно. В крайна сметка работим в контекста на един общ пазар и трябва да има еднакви условия за всички. Всеки да си върши работата. А ако има доброволни мерки, това просто няма да доведе до резултати. А, намаляват популациите на, на, на птици, намаляват биологичното многообразие. А, има сериозни екологични проблеми трябва да се действа. След това, за лимитите. Някои държави членки ще искат още от самото начало да блокират тези лимити. А, ще видим какво ще се случи, но целта е да има целесообразни мерки. След това младите селски стопани. Всъщност много млади хора не смятат, че привлекателна кариера да се занимават с селско стопанство, тъй като е много несигурно цените, които се плащат за продукцията са много ниски. Затова трябва да говорим за е, точно тези цени на началното изкупуване на продукцията. Има и споразумения за свободна търговия, по които трябва да е, се работи много внимателно, за да не а, е, отнесат най-тежката част от последиците на тези споразумения европейските селски стопани. Не може да се опитвате, е, опитваме да завладем световните пазари и същевременно да не се обръща внимание на околната среда. Точно за това подхождаме критично към предложението на комисията, тъй като в него има изключително много неясноти. И някои държави членки ще приложат едни мерки, други ще приложат други мерки. в зависимост от това как се движат средствата. Как ще го обясним на дънокоплаците и как ще го обясним на всички, които искат устойчиво замедели в Европейския съюз? Дами и господа, нека да вземем предвид, че това са конкретни законодателни предложения. Можем да ги променяме, можем да ги допълваме, но това не е дискусия. Това са законодателни предложения, които могат да бъдат изменяни или допълвани. А не, не сме на етап обсъждане на комюникето на комисията. Това вече е приключено. Вторият въпрос. Младите селски стопани. Може би е добре да се подобрят техните приходи но същевременно не би било логично на тях да се помага повече, отколкото на всички останали селски стопани. И след това има различни е, ситуации, различни страни. Помислете си, в Финландия едно, в Малта друго, в Гърция трето. Така че се работи по конкретни планове. Страна по страна, просто защото в Европа има много големи разлики и от към климат, и от към размер на страната, размери на населението и прочие. Господин Фланаган, заповядайте. Благодаря. Над 4 е, години е, участвам в работата на тази комисия. Мисля, че съм пропуснал само едно заседание и искам да кажа, че е, бях изненадан и то приятно от много неща, които чух днес. Чух много хора от НП да говорят за справедливо плащане, че не трябва да се плаща на хората спрямо това какво са правили преди 30-40 години, че трябва да се проявява уважение към факта, че някои селски стопани работят в по-необлагодетелствени области, да кажем в планини, където е по-трудно. Господин Дорфман който от е съвсем различна политическа група, каза много неща, с които мога да се съглася. И въобще много неща бяха казани за бъдещето на селското стопанство, с които съм съгласен. Обаче ми се сви стомаха в момента, в който чух предложенията на комисията. Интересно е, че господин Никълсън спомена вълшебното дърво, което ражда пари. Ами, има такова, да. 700 евро на хектар получават някои а, селски стопани, а съседите получават, а, не получават никакви сред, а, допълнителни средства. Така че очевидно и има някакво такова вълшебно дърво с пари, които, което някои имат достъп. В 36-ти мотив в преамбюла се говори и за допълнително сближаване и работа за постигане на общите ценности, но как тогава ще се постигне това, ако има исторически плащания и в, следващите, в следващия кръг плащания? Как ще стане това, когато този фермер, който получава 700 евро на хектар, трябва да бъде насърчен да обоснове е, защо получава тези средства. Е, и това, което чух, е, всъщност не е логично. Ако искате да е по-изгодно да се работи в планински терени, тогава трябва да се пренасочат средствата, обаче никой нищо не пренасочва, работи се, продължава да се работи с исторически плащания. Аз съм и член на Комисията по бюджетен контрол и много често там говорим за това, как може да се обоснове продължаването на приложението на сегашната система, в която някои получават огромни суми, а други получ... не получават нищо. И а, там се казва, е, точно защото така се работи, е, несправедливо се разпределят парите на накоплаците, е, най-добре е да ги орежем. Аз казвам, да, несправедливо е, но казвам, ще има промяна, ще има реформа на ОСП и нещата ще са различни. А какво се вижда сега? Нищо няма да е различно нещата си продължават както е, едно време. Много може да се каже и за Брекзит, но тези, които най-много ще загубят в моята страна от ОСП, са именно тези, които живеят в граничните региони. Защото ако имаше конвергенция в Донегъл тази година, в, ем, да се получат 31 милиона евро допълнително в такива плащания. А пък в избирателния район на нашата министър на министър-председателя на нашата държава ще да дойдат 29 милиона евро. Но всъщност реално нищо не е предвидено за преразпределение. И а, всъщност се говорят едни неща, но се прави друго. Споменахте селско-топанската промишленост. Аз нямам за цел да се боря тук да защитам селскостопанската промишленост, защото селскостопанската промишленост в нашата страна включва организации, които плащат данъците си в Люксембург, а не в а, Ирландия. Аз се боря е, за селските стъпани, боря се за семейните ферми, боря се за това средствата да бъдат запазни на локално равнище. А сегашното предложение на комисията няма да го направи. Ако наистина говорите, вярвате в това, което казвате, да се подкрепят онези работещи в неблагодетелствени райони, в е, планински райони, да се подкрепят младите фермери, тогава дайте да върнем това предложение на комисията, е, защото ако не го направим, е, губим страшно много. По-добре да се опитаме да променим нещата. Е, бях казал, че ще дам думата на докладчиците в сянка, обаче когато говорите а, дълго, 5-6 минути, се налага да ви припомня, че а, трябва да приключвате, защото няма да остане време за останалите. А някои от вашите изказвания са доста политически по своето естество. Господин Сантош. Благодаря ви, господин председател. Нека да започна от това, колко важно е ОСП да е правно издържана. При оценката на проекта Посейдон, комисията подчерта колко е важно това. Нека да разгледаме член 135. Говори се за връзката между Посейдон и стратегическите планове, но тя не е напълно е, изяснена. Безпокоим се за приложението, за приемането първо на стратегическите планове и за начина по който те ще се отразят на нашия график на работа. Моят въпрос е, може ли да потвърди комисията, че потвърждението на стратегическите планове ще бъде в а, контекста на е, работата на службите на комисията? Или ще се въвеждат нови условия? Говорим за много селски стопани, които ще бъдат е, засегнати. Дори е, общата площ да не е толкова голяма. Но когато говорим за ротация на култури, ако някой има лозе или, или маслинова горичка, няма как да организира ротация на култури. Така че трябва да вземем предвид и горското стопанство и околната среда и да вземем всичко това предвид. Благодаря. Господин председател, нямам много време, но имам да повдигна някои важни въпроси. Първо, трябва да продължим да се борим е, срещу съкрещенията на средствата за ОСП. Просто да се сложи край на всички тези орязвания на бюджета. Другият важен въпрос е ренационализацията. Това също е нещо, което ме безпокои. Комисията продължава да настоява на национални стратегически планове или евентуално дори на регионални планове, което според мен също би било грешка. И мисля, че тази тема трябва да се обсъди по-внимателно. Графикът, който се предлага, е напълно невъзможен. Няма как да се работи по график. И няма как да приключим до края на мандата на този парламент. трябва да се обсъждат нещата. Трябва да се спомене и въпроса за жените, работещи в селското стопанство. Благодаря. Госпожа Катайнен, благодаря. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на докладчика. Искам да кажа следното на комисията и на докладчика. Първо, много е важно държавите членки да имат възможност да предоставят доброволна обвързана помощ, нещо, което ще помогне за развитието на селското стопанство за бъдеще. На второ място, предложението на комисията за горните е, лимити не трябва да се приема, защото ще създаде тежки административни изисквания ще се отрази отрицателно на развитието на селското стопанство. В, в, в Финландия, например, има е, едно семейство е, селски стопани, които притежават 600 хиляди стопанства за млекодобив. Така че няма как да се прилагат тези изисквания адекватно. Изискванията за селското стопанство трябва да се балансират с съответните средства. Не могат да се приемат изискванията за условия, които предлага комисията. Благодаря, господин председател. На хартия поне комисията заявява, че ако има повече субсидиарност, това ще помогне държавите членки да вземат предвид местните изисквания и трудности. Мисля, че това би било би довело до ренационализация на ОСП. Субсидирността много лесно може да доведе до национализация. Държавите членки трябва да бъдат много внимателни, да има равновесие – Имаме цели в областта на климата и на околната следа. И трябва да се прилагат едни по-нови, по-съвременни политики. Държавите членки трябва да задават собствените си цели за това какво искат да постигнат в следващия програмен период. Съвсем логично е това, че защитавам упростяването, но, но ренационализацията противоречи на тази цел. Комисията възнамерява да премахне критериите за допустимост, установени на европейско равнище и ще е, остави държавите членки да вземат решения за критерии за допустимост на своя територия, вземайки предвид конкретните условия там. Що се отнесе до оценката на ефективността и до приложението, как точно ще се правят тези оценки? Годишно или многогодишно? Какви ще са критериите? Има различни инструменти в ОСП, които се финансират и от фонда за за селското стопанство и глобализацията. Господин Яр. Ако не ви харесва текста на комисията, можете да подадете изменения. Благодарим на докладчика за графика. Мисля, че хората, работещи в областта на селското стопанство, са разумни. Ще се опитаме да спазим предложението. Два въпроса, да видим колко средства са на разположение – и колко средства ще предоставят държавите членки през следващите 7 години. Е, не може да се планира насляпо. Няма как да е, проведем, да планираме реформата без да е, разполагаме с финансовата информация. Ще отнеме време. Но съм готов да работя. Дебюкаритизацията. Моля ви, обръщам се към докладчика, не забравяйте фермерите. Говорим за намаляване на бюрократичните изисквания, обаче всъщност най-много страдат самите селски стопани. Що се отнася до националните стратегически планове, нека да припомня, че има и регионални такива планове, които трябва да се въведат. Ако има горни лимити, дайте да си помислим какво става. Ако има петима здравомислещи селски стопани, които се обединяват в общ холдинг, как ще се отрази това на тях? Благодаря ви много. За многогодишната финансова рамка съм съгласен с преждеговорившия колега. Вчера говорихме а, с австрийското председателство и по тази тема. Заявихме, че съвета трябва да ускори работата си. Имаме нужда от а, тази информация и от основни принципи, защото иначе ще се стигне до ренационализация. Вчера по немската телевизия беше представена информация за положението в Италия и в Испания, що се отнася до работната сила. И там има много неща, които трябва да се подобрят. Стратегическите планове ще доведат до сериозни затруднения за държавите членки. Те трябва да направят своят анализ, силни и слаби страни, възможности и заплахи. А, и трябва да свършат страшно много по втория стълб. А първият стълб се управлява от комисията. Искаме да се стигне до решение – благодаря, господин председател. Реформата на ОСП няма да помогне на селските стопани. Напротив, ще влуши тяхното положение. От 2015 година до тук във Франция 130 хиляди стопанства са преустановили своята дейност, тъй като не е била рентабилна. И е, е, не ми се струва, че днес селските стопани могат да кажат, че имат по-голяма яснота за своето евентуално бъдеще. Е, необходимо е ОСП да бъде справедлива, обаче предложеното не го постига. Има различни механизми за е, наблюдение, които се прехвърлят и комисията всъщност абдикира от своята отговорност. А основната цел на ОСП е да бъдат възнаградени производителите за своя труд. Ако се използват средства от други фондове, това ще се отрази на околната среда и на други области. И още един въпрос защитата на личните данни. В пленарна зала миналата седмица гласувахме по темата какви ще са гаранциите че новата ОСП няма да стане допълнителна а, система, която се меси в личния живот на селските стопани. С много от колегите си, но тук смятам, че трябва да дефинираме много правилно ролята на държавата. Това го казвам от гледна точка на малформациите, които се случват. Искам да ви дам два такива примери: Единият е с биологичното производство. В сегашната Програма за развитие на селските региони по мярката за биологично производство в България парите свършиха на втората година. Ето ви едно различие, което ще се получи между държавите членки. Второто е по обвързаната подкрепа. При производството на тикви в България засетите площи с тази култура отбелязаха ръст от близо 21 000%. Може да се представите сами, ако има такъв подход, къде бехме стигнали. Много ми се иска в новата обща селскостопанска политика въпреки, че приветствам 70% увеличение на националните пчеларски програми, да има, да има предвидени в първи стълб за директните плащания. А относно финансовото намаление на втори стълб, програма за развитие на селските региони, смятам, че в, има опасност въобще някои от мерките да, въобще да не бъдат стартирани заради ниското финансиране? Благодаря. Мадам Санра. Мадам Санра. Мадам. Sí, disculpa, pero estaban todavía traduciendo. Госпожа Санра. Благодаря. Трябваше да изчакаме заради превода. Благодаря на Естер за документа. Нека да започна с а, сроковете. Аз съм против а, това да прибързваме. Необходимо е да се дадем достатъчно време и да работим предпазливо, особено що се отнася до измененията. Всички трябва да можем да си изкажем идеите и предложенията. Това предложение изглежда екологично съобразно, изглежда добре на хартия, но не мисля, че в крайна сметка то ще помогне за измененията в климата или пък ще помогне на малките или на средните предприятия. По отношение на ренационализацията имам сериозни тревоги. Мисля, че тези стратегически планове вървят в посока на ренационализация и можем да стигнем до нелоялна конкуренция. Какво да кажем за младите хора, за жените? Тяхната роля е изключително важна. Много е важно да подкрепим жените в отрасъла, както и младите хора. Необходимо е да ги накараме да се занимават с замедели, да им помагаме, когато те решат да го правят, защото времената не са леки. Äh, Благодаря. Ще говоря за условията. Има ясни разпоредби тук за това колко средства ще отидат за екологизация, за пазарите. В същото време искаме пазарите да оцелеят. Не знам обаче по силата на тези мерки как ще проработи всичко това. Що се отнася до таваните, както каза госпожа Нойхал, необходимо е да предвидим и достатъчно средства за заплати. Необходимо е да видим какво ще стане с стопанствата, дали няма да има раздробяване. Друга тема, която не е обсъдена е какво ще стане при пазарни кризи. Тук няма абсолютно нищо по този въпрос. Дали ще се помага чрез застраховки или чрез конкретни споразумения, ако има достатъчно голямо предлагане на пазара, няма да има добро споразумение, дори да си достатъчно добре организиран. Аз не съм съгласна с идеите за споделяне на правомощията с комисията ЕМВИ. Винаги трябва да има достатъчно споделяне на правомощията. Господин Буда за една минута благодаря. Съвсем накратко. Първо по отношение на календара. Мисля, че дебата по този доклад трябва да приключи до края на мандата, защото е необходимо да дадем отговори на фермерите, особено преди предизборната кампания. По отношение на таваните, ако погледнете прогнозите, 2 милиона хектара земя няма да получават преки плащания, така че ние не сме съгласни. Трябва да говорим за постепенно намаляване на преките плащания. Що се отнася до изкривяването на пазара, това, е което беше казано от колегите. И сега имаме изкривяване на пазарите, защото имаме разлика в преките плащания между държавите членки. Господин председател, мисля, че това предложение е изключително важно за новите държави членки, които са на много по-низко ниво от средното по отношение на плащанията. В крайна сметка всички се конкурираме на едни и същи пазари и плащанията трябва да са едни и същи. Pour conduire une politique, il faut avoir des objectifs благодаря, господин председател. За да се провежда една политика, трябва да има конкретни цели, трябва да има и бюджет. Що се отнася до целите? Преди няколко седмици бяхме заедно в Бразилия и, и слушахме едно дълго изказване на министра на селското стопанство на Бразилия. И той е, говори пред нас е, точно как възнамерява да провежда политиката по селското стопанство в своята огромна страна. Той има конкретни цели, а ние тук нямаме нито конкретни ясни цели, въпреки предвиденото в договорите, нямаме и представа за бюджета. И сега се опитваме е, да вземем тези две неефективни съставки и да ги смесим и да сготвим нещо от тях. Няма как да стане това. Ако искаме да направим стратегически промени трябва да се работи по последователен начин. В текста виждаме смесица от прекалено много неща. Предлага се, например, финансовите цели да се смесят с структурните цели. За... Е, не виждам, например, предвид... Е, каква е връзката между плодовете и зеленчуците и е, този тип мерки. Е, основните цели на ОСП са първо да се а, е, осигури възнаграждение на селските стопани и второ а, е, гражданите в Европа да могат да разчитат на хранителни продукти на достъпни цени. Това са единствените цели и само това могат да бъдат приоритетите. Госпожа Петир. Благодаря našoj izvjestiteljici и надам се. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика. Надявам се, че тя ще успее, за да можем да удовлетворим всички фермери. Всъщност фермерите не знаят точно от каква помощ имат нужда и съответно ние трябва да им даваме информация особено с оглед на предстоящата реформа. Държавите членки трябва да сътрудничат с фермерите, за да могат да определят от какво точно има нужда на национално ниво. Целта в крайна сметка е ОСП да остане наистина обща. Въпрос е как да изберем съответните мерки, за да постигнем желаните резултати. Освен това, комисията ще задава един набор от задължителни мерки, от които държавите да избират или ще имаме възможност за прилагане на отделни мерки във всяка държава членка? Кой е най-добрият подход? Защото в крайна сметка не би трябвало да се стига до големи разлики между държавите членки. Макро, макро. Майкро. No.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 различни райони, тя е от Испания. Всъщност аз ще отида в Испания, съня ми е инструктор по сърф на северно-испанския бряг, ще го посетя. Аз бих искал да видя как се прави планинско земеделие в Испания. Искам да кажа, че въпреки, че съм ексцентрик, винаги съм се интересувал от земеделие. Нека да пътувам до Испания. Моля ви да ме вземете, ще се държа прилично. Може да не нося костюм, може да съм обуд в шорти, но с удоволствие, госпожо докладчик, ще се срещна с хора, които се занимават с планинско замеделие в Испания. Много по същество, господин Агньо. Господин Андрио сега три въпроса за сроковете и календара във връзка с а, това, което каза. Тази тема влезе доста късно в а, нашите дебати. За това сега трябва да се опитаме да вземем съответните решения. Първо, за бюджета тези 25% не са приемливи в единият стълб. По отношение на съдържанието на предложения, мисля, че има изчезване на общата политика в първият стълб. Всъщност има намаление на сумите. Няма стратегическо виждане за предложението, което се прави. По нищо не отговаря ме на въпроса какви ще бъдат доходите на селските стопани. От гледна точка на в името на опростяването всъщност вървим към ренационализация на общата селско-стопанска политика. Предлагаме е, задължително преразпределение няма нищо конкретно в този текста. Затова трябва много внимателно да разгледаме предложението на комисията. Пане Пошля, е, е, позиция политична пана посла. Политическата позиция на господин Андрио се подобри. Ние разчитаме на вашата подкрепа, що се отнася до бюджета – Искаме да ви поздравим за тази политическа позиция. Господин Белдер. Благодаря, господин председател. Няколко коментара, ако ми позволите. На първо място екологичните услуги. Един а, мой колега от датския парламент казва, че ако си отдясно, не може да си на зелено. Първо трябва да си решиш е, другите проблеми, едва тогава да се занимаваш с екологизация. На второ място, по отношение на допълнителните разпоредби – които се въвеждат от държавите членки. Какво да правим по отношение на тях, така наречения gold plating? Господин Дорфман има думата. Благодаря. Тук вече наистина говорим по същество. Мисля, че работата, която свършихме през последните няколко месеца, не следва да бъде пренебрегвана. Много беше казано днес за обвързаната помощ, за външна-вътрешна конвергенция, нови модели на осъществяване. Много сме постигнали вече и трябва да използваме тези постижения като основа. Малко се притеснявам, защото когато става дума за районите в неизгодно положение, те могат да изчезнат от радара. Колко ще са точно намаленията на средствата по първия и по втория стълб? Това е важен въпрос и би трябвало той да се разглежда в светлината на работата по многогодишната финансова рамка. Господин Дес, благодаря. Благодаря на всички докладчици. Струва ми се, че тук като цяло сме единни, независимо от политическите си виждания. Аз не виждам нищо положително за бъдещето в това предложение. Няма да намалим бюрокрацията. Тя ще бъде прехвърлена от комисията към държавите членки и фермерите ще трябва да се занимават с още повече е, бумащина. Освен това се предвижда по-малко правомощия за парламента. 27-те държави членки ще предоставят своите стратегии на хартия и комисията ще ги одобрява. Къде обаче е парламент? Аз няма да приема едно такова предложение. Аз подкрепям онези, които искат това предложение да се оттегли. То не е от полза за бъдещата ОСП, председателя. Ние не искаме да се намесваме в стратегическите планове за регионите. Господин Димитров. Thank you very much. Um, first of all, first of all, uh, благодаря. Благодаря за това, че давате възможност на комисията да участва в тази размяна на мнения. Ценим високо това, което беше казано от докладчика и от всички членове. Искам да гарантирам, че ще работим с вас. Вече сме организирали бъдещи срещи на техническо ниво. Що се отнася до сроковете, радвам се, че председателя препоръча да започнем работа максимално бързо. Освен това се радвам, че пледирате за по-малко изменение. Що се отнася до сроковете, комисията иска да се постигне бърз напредък по това предложение. Не искаме да се създава една пропаст между този и следващия период. Ето защо е много важно да постигне максимален напредък в рамките на мандата на парламента по-настоящем. Готови сме да работим с вас. Не става дума за подкрепа на скоростта на работа за сметка на качеството. Имаме нужда и от бързина, и от качество. Нека да комбинирам различните типове въпроси. Що се отнася до бюджетните аспекти, мисля, че е много важно да има добър бюджет за една добра и амбициозна ОСП. Комисията имаше за цел да се опита да смекчи въздействието върху ОСП в рамките на не лека ситуация, тъй като естествено всичко това, този бюджет е част от МФР. Държавите членки трябва да се договорят за рамката. 5% цялостно намаление е нещо приемливо, според мен. И имаме съответното намаление за най-важната част, преките плащания по първия стълб. 15,3% за ЕЗФРС е като намаление е много съществена сума. Държавите членки обаче се прикамват да увеличат степента на съфинансиране. Знаем за вашите позиции относно намаленията. А имаме нужда от конкретно решение на законодателите по отношение на програмата, позната като посеи за най-отдалечените райони. Що се отнася до стратегическите планове, държавите членки могат да направят своите оценки и да съберат там всички аспекти по един кохерентен начин. В новия модел за осъществяване Ако трябва да говорим с цифри, сега имаме 118 програми за развитие на селските райони. Имаме 26 национални процедури по нотификация по първия период и 56 стратегически елементи за ООП, общата организация на пазара. От чисто количество на гледна точка ще имаме само 27 плана сега, което е нещо много по-просто. Що се отнася до въпроса субсидиарност спрямо обща политика. Комисията смята, че нашите предложения гарантират общия характер. Ние имаме обща цел, имаме един и същи тип интервенция, имаме определение, имаме разширяване на условията, които са фиксирани в плана за ОСП и комисията ще одобрява тези планове. Има много елементи обаче, които ще доведат до намаляване на сложността и ще бъдат оставени на държавите членки. Съответно ще се зачете субсидиарността по отношение на големите екологични амбиции. Мисля, че новото предложение на комисията, което е много по-просто от предишното, се основава на първия стълб, свързан с задължителните условия. И ние включваме тук кръстосаното или насрещно спазване и някои други елементи. Освен това имаме и доброволните интервенции. Всъщност Сметната палата различните оценяващи органи смятат, че доброволната политика води до по-добри резултати. Ето защо ние въведохме възможността да използваме повече доброволни елементи, като същевременно с това увеличаваме и базовата линия по отношение на засилените условия. Тоест държавите членки тук могат да проявят малко по-голяма амбициозност. Дали трябва да избягваме двойното финансиране? Да, защото двете нива започват едно след друго. Екосхемите ще използват базовата линия за условията. Ние не виждаме риск от двойно финансиране. Що се отнася до по-засилените условия, свързани с околната среда, не забравяйте, че имаме предпазни мерки по ЕЗФРС. 30% от разходите трябва да бъдат заделени за климата и за околната среда. Имаме и е, цялостна цел за ОСП от 43%, е, е, които да са насочени към околната среда. Много се говореше за таваните и за разпределението на плащанията. Една от целите, включени в това предложение, е свързана с по-справедливото разпределение на подкрепата. ОСП често се критикува за така нареченото разпределение 80 на 20%. Този път комисията предлага една система на преразпределение над определено ниво и определяне на тавани над нивото от 100 000 евро. Тези тавани ще бъдат използвани в рамките на плановете от държавите членки. Първо, за да се подкрепят младите фермери, малките и средните ферми, както и по-амбициозни програми и мерки свързани с околната среда подобни мерки могат да бъдат финансирани до 100% на общностно ниво, когато говорим за околната среда. Много въпроси имаше по отношение на стълбовете. Дали ще има справедливо третиране, на изкривяване на конкуренцията. Мисля, че гъвкавостта между стълбовете е нещо, което се използва по-настоящем. Тази гъвкаво се предлага и за бъдещето и тя се предлага, за да се осъществи по-добро целенасочено подкрепяне на фермерите, по-добро структуриране на различните елементи. Настоящия период показва, че втория стълб винаги води до добавена стойност или в повечето случаи води до добавена стойност в економиката и се надяваме, че това ще бъде използвано и от тук нататък по същия начин от държавите членки. Що се отнася до упростяването и избягването на допълнително законодателство в държавите членки. Цялото предложение се основава на ново разделяне на отговорностите между комисията и държавите членки. Държавите членки ще имат много повече възможности да намалят законодателството, което въвежда допълнително. За фермерите това би трябвало да доведе до сериозно упростяване. Освен това, ние искаме да използваме за контрола и новите технологии. Е, спътниковото наблюдение не само – Искаме като цяло да се намали бюрокрацията и бумащината. До определ... Що се отнася до определенията, имаше въпрос свързан с така наречените действителни или истински фермери. Всъщност, ние не успяхме да намерим определение, което да е валидно за цяла Европа. Затова трябва да се върнем към Омнибус и да направим това доброволно за държавите членки. Освен това искаме да има рамково определение, защото трябва да обхванем наистина тези действителни фермери, но държавите членки ще решават в рамките на своя контекст или в контекста на отделните региони какво е действителен фермер. Кризата на пазарите, за нея ще се говори малко по-късно, мисля, че сме предвидели възможността държавите членки да увеличават инструментариума за справяне с кризи, всъщност държавите членки са задължени да гарантират пълно и първо по-скоро обезпечаване на рисковете, възоснова и на това, което се предвижда на пазарите. Ние искаме сега да напуснем малко историческата система и да преминем към една по-опростена система на плащания. Това е в ръцете на държавите членки. Искам да спра тук, тъй като времето не стига. Готови сме да работим с вас, за да постигнем колкото се може по-бърз напредък по това предложение. Благодаря. Благодаря за обяснението. Благодаря и за желен, желанието да работите заедно с нас. Не зная дали докладчика ще коментира по всичко или ще вземете предвид тези неща в бъдещата си работа. Моля ви по-кратко. Sí, no lo comentaré todo, <laughs> señor presidente, que hemos estado mucho rato y llamar... Няма да отговарям на всеки коментар, господин председател. Всеки имаше възможност да говори. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка и докладчиците по други документи, които се изказаха. И на всички, които взеха думата. Дискусията и дебата бяха много интересни и полезни. И като цяло има консенсус, в смисъл, че не сме особено доволни от това, което предлага комисията. Трябва да се действа бързо, като същевременно работим внимателно и спокойно. Парламентът в момента има задължение в момента да се изправи пред избирателите следващият май. Трябва да си свършим добре работата, така че да е благоприятна за всички региони, включително и високопланинските региони. Най-отдалечените райони също. Ще видим как ще се развие работата. Надявам се резултатът да бъде добър и благоприятен за сектора. Има нужда да се подобрят условията на живот и труд на селските стопани. Някои колеги казаха, че основният елемент трябва да бъде селския стопанин. Хората трябва да бъдат поставени на първо място. И това ще бъде един от фокусите в, в, в доклада. Две колеги от Испания казаха, че трябва да взема предвид и жените, за да могат да играят съответна роля в селско-стопанските райони. Бяха споменати и жените селски стопани, заедно с господин Мило. Работихме някъде около една година заедно, за да защитим жените в селското стопанство. Така че техническите решения трябва да вземат предвид и този елемент за околната среда. Мисля, че е добре. Добре е, че от растениевътството и животновътството се изисква дейност, която подпомага екологията. Екстензивното животновътство овцевътството работи много сериозно за подобряване на ландшафта. Има много подсектори в селското стопанство, които допринасят за екологичното състояние. Същност комисията <clears throat> не отразява всичко това. Тоест не взеха предвид доклада за месото от е, овце и кози, който приехме преди няколко месеца. Ще след лятната вакансия ще представя един документ за превод и след като разговарям с вас, е, ще бъда на разположение на всички. Готова съм да се срещна, да изслушам всички. След като разговарях с представители на сектора, разгледах е, предложението в подробности. Предполагам, че всички вие имате нещо, с което да допринесете. А на господин Агню ще разговарям с него, за да можем да организираме посещението му в Испания. Проше Państwa, пробайства, Państwa, а a Госпожи и господа, субсидиарността и общата политика могат да бъдат примирени, така че да няма ренационализация на ОСП. Трябва да внимаваме с увеличените условия. Много е важно да не се поставя бремето върху малките стопанства и да видим кои елементи от предишната ни политика в тази част са били прилагани добре. По тези, по тези два въпроса имаш доста критика. Мисля, че докладчик ще получи съответни имейли с нашите размисли. Мисля, че посвихме много време на, на тази точка. Благодаря много, но това беше необходимо. но успях да се справя добре с времето. Затова се извинявам на госпожа Мьолер. Имате думата. Следващия докладчик. Благодаря. Много се радвам, че съм докладчик по хоризонталният регламент за финансирането и бъдещето на ОСП, като естествено вземем предвид и политическите, политическия контекст, включително и хоризонталният фактор. Тук става дума за три различни области. Като говорите за нови стратегически плати, има нужда от упростяване там. Въпросът е как да се направи това. Разделила съм предложението на три части. Първо управление, след това разплащателни агенции, те трябва да бъдат намалени като брой. Трябва да има по една такава агенция във всяка страна и регион в бъдеще. Мисля, че структурите, които са в момента на лице в Испания, Италия и Германия, не са добри. В Германия има 16 региона, 3 разплащателни агенции – не зная как е, ще успеем да обединим всичко това за, в една единна агенция за всяка отделна държава. Вторият въпрос. Извинявайте, много голям шум се чува в залата. Вторият въпрос е, е свързан с е, средствата и фонда за развитие на селското стопанство – двата фонда за тази цел трябва да видим дали това разделение е необходимо. И да потърсим опростяване. Третият елемент са проверките по първия стъп след 2020 година. Първият и вторият стълб ще бъдат слети и ще се считат за един стълб. Тогава трябва да се види каква ще, какъв ще бъде процента на проверки и това трябва да се определи в отделните държави членки. Следващият момент е, са годишните доклади. За втория стълб е, се искат годишен доклад. Новата цел е да се представя годишен доклад за ефективността и как реагира комисията на тези доклади. Та въпросът ми е какво ще очаква държава, комисията от държавите членки датата е 15 февруари. Регионалните агенции би трябвало да координират своите отделни доклади и тези доклади да бъдат проверени. Към този момент, може би, няма да има достатъчно данни за задържането на някои плащания. Какво става, ако, да речем, съответен стопанин отговаря на изискванията, но държавата членка все още не е готова да му плати? как ще се извърши това плащане. Дали това плащане да се поеме от държавата членка, трябва да бъдат пояснени и делегираните актове. Една от целите на комисията е да намали броя на такива актове. Та, в сегашното предложение има доста правомощия за комисията за издаване на, на актове по делегация, чрез които постоянно се налагат правила извън контрола на парламента, след като един план е одобрен, той трябва да остане валиден и след това цял, всички системи се базират на този план. Стопаните би трябвало да бъдат информирани своевременно така че делегираните актове намаляват правната сигурност и възможностите за предварително планиране. Затова, от гледна точка на администрацията, това е проблем за стопаните. Показателите за ефективност, кой определя тези показатели? Комисията или държавите членки? Кой събира информация за тях? И как се управлява работата във връзка с тези показатели? Тук трябва да проверим защитата на данните, кой контролира проверките, за да може да има сравнение между отделните региони. Та това са моите първоначални идеи за хоризонталният регламент. Въпросите, които имам предвид през следващите няколко месеца, трябва да работим заедно с докладчиците в сянка, за да постигнем истинско упростяване. Очаквам дискусии с комисията и съвета и зная, че не разполагаме с много време. Но все пак се надявам, че в парламента ще успеем да си свършим работата и ще направим крачка напред. И да приключим с нашата позиция преди изборите – по две минути на заместник координаторите. Много е важно, трябва да се чете този текст от гледна точка на текста, който обсъдихме във връзка с плановете. Както каза и докладчика, тази политика трябва да бъде опростена не само за администрацията и за самите стопани. Според мен, европейската рамка става все по-малко обща. Очакваме държавите членки да разработят свои регламенти за контрол и всъщност да приемат разпоредби, които са разбираеми и водят към опростяване. Трябва да има и съответна резерва за кризата от гледна точка на многодишната финансова рамка. Разбрахме, че има резерви от комисията, за да е готов на пазара в случай на криза. Въпреки, че управлението по време на кризи не се взема предвид, не бяха взети предвид изводите от трите години управление на кризите. Добре е сега да продължим с предложението за подкрепа в случай на такава криза за селските стопани. Благодаря, господин Сантос. Благодаря, господин председател. Очаквам с интерес работата ни заедно с докладчика. Ако разгледате внимателно предложението за това предложение за регламента, ще видите, че, че тук се появява новата логика, която се базира на стратегически планове. Затова има нужда от съвместна работа. С докладчика изказах се преди малко за проблемите в нашия регион. Сега само ще маркирам някои от тях, които са много важни. Резерва за случаи на криза. Комисията каза, че 400 милиона евро ще бъдат запазени за тази цел, чрез приложението на финансовата дисциплина. Та въпросът е как комисията ще използва този резерв. И органията за разплащане, ако разгледате регламента за стратегически планове, там се предлага да има само една такава агенция. И това трябва да се приведе в съответствие с регламента – ранните плащания няма да бъдат задължителни. И е много важно в регламента да има разпоредба, която гарантира качеството на плащанията, така че да не се налага по-късно да оттегляме средства, които не са били разходвани правилно. Не бива да сливаме и смесваме двата фонда. Има съответна дефиниция в основният регламент. И тя може да се използва вместо да прилагаме делегирани актове. Uh, thank you very much. Um, on uh, point 8, on the farm... Благодаря. По точка 8, системата за съвети за земеделието. Как ще избегнем въпроса с допълнителните бюрократични проблеми? Имам предвид как се развиха нещата в миналия период. За това заставам, поставям този въпрос. В някои случаи Имаше възможност за срещи на организации на стопаните, за срещи с комисията. И там стана ясно, че не могат да правят еди какво си поради регламентите в нашата страна. След това имаше средства. Среща с с комисията каза, че не знае. И хората бяха обратно върнати към националните правителства. Сега в момента тези планове ще бъдат изготвени на национално равнище. Затова има нужда от европейски орган, който да оценява на най-високо равнище. Тези планове ще бъдат съставяни на национално равнище и е добре да помислим кои ще бъдат арбитрите на този проблем. Защото в момента много често нямат насоки за своята работа. Комисията дава указания. Националните планове ще бъдат решавани в централните ведомства в държавите членки. Господин Лаза, благодаря, господин председател. Общата селскостопанска политика има за цел да се подпомагат селските стопани в различните държави членки, но нека да не забравяме, че средствата за нея идват от вноските на държавите членки. А, в, на ниво държави членки много по-добре се познава случващото се на място. А, е, тук в, в регламента виждаме незачитане на принципа на субсидиарност комисията се меси във всичко. 20 члена а, не предвиждат делегиране на правомощи от страна на комисията. Това за мен е скандално. Всъщност се засилват условията за предоставяне на помощта и също времено политиката става е, по-скоро наказателна, а не е, подкрепяща. Е, много тежки са мерките за административен и финансов контрол върху селските стопани, които се налагат от Европейската комисия. Госпожа Катайн, една минута. Благодаря. Да, действително нещата се движат в вярната посока. Държавите членки вземат решения за контрола и за санкциите, за, спазват принципа на субсидиарност. Контролът трябва да се основава върху оценка на риска. Селските стопанства, в които се работи добре, не трябва да, трябва да бъдат излагани на тежки проверки. Трябва да говорим за пропорционалност на санкциите. И се надявам, че в парламента ще има мерки, така че да се придвижат напред плащанията, да стигат те до своите получатели на време, дори да има авансови плащания предварително е, преди е, проверки. Е, не трябва да създаваме повече бюрокрация. Трябва да създаваме по-прости правни норми. Мисля, че този доклад е в добри ръце. Бих Става дума за това да не бъдат наказвани селските стопани за други за грешки на другите. Господин Ропе, една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, много е добре това, че има предложения на комисията, които можем да обсъждаме, да изменяме. Би било добре и да намерим, да разберем какви са становищата на заинтересованите страни, които работят по тези теми всеки Божий ден. Има голям интерес към опростяването. Много често обаче това опростяване е за всички останали, но не и за селските стопани. Има определени условия, които проистичат от този регламент, които са такива, че селския стопанин изобщо не знае откъде да започне, за да ги приложи. Управлението на средствата е, е такова, че е, да има много неясноти. Трябва да се подхожда по-системно. Трябва да има по-справедливи обмени на информация между е, участниците във веригата и а, е, да не бъдат урязвани средствата за следващия период. Благодаря. Това е много подобно на предходните предложения. Хоризонталният регламент е актуализиран вариант и неговата цел – е да помогне на държавите членки да подхождат по-гъвкаво и да вземат предвид своите потребности и потребностите на място. Не мисля, че комисията подходи достатъчно изчерпателно. Не искаме национализация на ОСП. Какви са националните агенции за разплащане, за сертификация, за координация? Трябват ни надежни партньори. А те ще продължат да налагат разпоредби, свързани с санкции, с одити на комисията. Опасявам се, че комисията иска да намали проверките. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко. Искам да обърна внимание на яснотата на нормите съгласно които се опитваме да прилагаме регламентирането на ОСП на национално равнище. За съжаление или може би не за съжаление, не успяхме да стигнем до всички селски стопани. Онези от тях, с които съм разговарял, вярват повече на органите в Брюксел, отколкото на нашите национални органи. Така че, когато говорим за санкции, трябва нормите да са съвсем ясни. Трябва селските стопани да имат пълна яснота как да действат, когато работят и само тогава можем да говорим за санкции. Трябва да знаят какво се иска от тях. Не може иначе да се налагат санкции. Благодаря ви много. Много се радвам, че докладчикът очевидно не пропуска гледната точка на селските стопани. Всъщност те трябва да е центъра. Имаме много възможности, трябва обаче да ги използваме. Става дума за намаляване на бюрократичните изисквания – преди 10 години имахме напълно необвързани плащания по площ. Това беше е, отличен подход за дебюрократизация. Само площа се вземаше предвид. Това обаче в крайна сметка пак не доведе до урязване на бюрократичните изисквания, а само попречи на селските стопани да използват нови технически възможности за работа. Благодаря. Сега давам думата на директор Мегеле за 9 минути. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за тази първа дискусия, която да ни дате доста ясна представа за начина на мислене на докладчика, на докладчиците в сянка и на парламентарната комисия като цяло. Ще се спра на повдигнатите въпроси един по един. Първо, докладчика – структурите за управление. Споменахте агенциите е, за плащания и намаляването на техния брой. Опасявам се, че тук има известна, известно неразбиране на текста. Нашата цел е следната. Във всяка страна на национално равнище да има една разплащателна агенция, а там, където е, трябва да има плащания на регионален принцип, да има една на регион. И така някои децентрализирани страни ще имат повече от 10 разплащателни агенции. Но най-важното е, ако има плащане по първи и втори стълб, например на национално или на, между... на, на регионално равнище, тези плащания да се правят от една и съща агенция за плащания, не да има фрагментация, каквато има сега. Тоест целта е да се постигне по-малко бюрократизация и упростяване. И това трябва да стане и на да, в полза на самите селски стопани. Защото за тях така нещата ще са много по-прости. Ако имате допълнителни въпроси за разплащателните агенции, е, с удоволствие ще отговорим след това. Е, и вие и други членове на комисията повдигнахте въпроса за структурите на управление. Те ще бъдат основно обвързани с е, сегашната структура. Тоест, всяка държава членка ще си има разплащателна агенция, ще се следват правила, които са спазвани и до тук, правила, които са показали, че а, постигат добри резултати и няма причина да ги променяме. Ще има и координационни органи, които ще координират работата на различните парламентарни агенции, за да може във всяка държава членка комисията да има един а, е, орган за контакт. Така ще се подобри комуникацията и ще има органи, които ще издават е, разрешителни. И всеки орган ще разчита на информацията събрана от е, подчинените му органи. Тези органи за сертификация ще бъдат свързани с аудитирането на постигнатите резултати. Защото комисията не би искала да се дублира работата на органите. След това, управляващите органи. Те се основават на регламента за стратегическите планове, а не на хоризонталния регламент и са от основно значение за създаването на стратегическите планове. Те могат да играят много важна роля. Към тях ще се обръщат, например, органите на гражданското общество, различните заинтересовани страни и те ще играят много важна роля в оформянето на плановете. Това е обяснението по този въпрос. След това, госпожа Мюлер, вие споменахте членове, на средствата от различните фондове и че те ще се слеят. Не, това не е така в регламента съвсем ясно се прави разграничение между първия стълб и втория път. стълб. Първия се финансира от единия фонд, втория от другия фонд. В рамките на стратегическото планиране и двете ще отидат към селските стопани, обаче едните средства ще идват от Фонда за развитие на, за регионално развитие. Споменахте мерките за контрол. По различните стълбове няма твърде големи различия при мерките за контрол, но има различни нива на провеждане на контрол. По настоящен 5% контрол за плащанията по площ. Това се отразява и на първи и на втория стълб, тъй като в първия стълб се основават на площ плащанията, във втория стълб се основават на мерки свързани с екологизирането или различни други характеристики, например плащания свързани с работа в по-необлагодетелствана територия. В някои случаи, например кръстосното спазване, проверките могат да са и 1%. Е, За в бъдеще това може да се промени. Като цяло политиката трябва да е основана на постигане на резултати, а не е, само на правомерно спазване на изискванията. И това е причината да можем да ограничим е, намесата на Европейския съюз в темата само по до определенето на общите критерии. От там нататък всяка държава членка да си решава на точно как да контролира на място възоснова на критерии за риска и възоснова на принципа на пропорционалност. И така, ще има минимални критерии за физически проверки на място, но те ще бъдат оставени на държавите членки възоснова на това какви критерии са залегнали в регламента. Единствените разлики тук са свързани с екологичните условия, където ще имаме 1% контрол. Това е на е, абсолютния минимум. 1% от всички селски стопанства всяка година. Това означава, че за 100 години едно стопанство ще бъде проконтролирано веднъж. По-малко от това няма как годишни отчети. Както казахте, ще има годишни отчети за постигнатите резултати. От една страна те ще предоставят информация за е, крайния за е, положените усилия и за резултатите. Двата елемента трябва да се анализират отделно, тъй като е, първият е свързан с одобряването на положените усилия на годишно равнище и трябва да има връзка между мерките и финансирането, а резултатите пък ще се анализират за да се направи многогодишната оценка за това дали политиката постига е, планираните резултати и дали заслужава да продължи да бъде финансирана без прекъсвания. Комисията вече работи и по модели за тези отчети. И това трябва да бъде основано върху разпоредбите на различните правила на стратегическия регламент, на регламента за стратегическите планове и ясно са заявени всички тези изисквания в приложението към него. Споменахте е, показателите за резултати. Те са очертани в приложението на регламента за стратегическо планиране. Показателите не, не могат да се докладват. Те са начини за измерване, те са мерило на някакъв тип е, дейност или резултати. И затова държавите членки трябва да вземат тези показатели и да ги трансформират в някакви конкретни цели, които да могат да се околичествяват и да се мерят. И въз основа на тези цели ще се гледа какъв напредък се е отбелязал към постигната на крайната цел за след 7 години. Това всъщност е елемент от многогодишното следене на постигнатите резултати в държавите членки и възоснова на това ще се вземат крайните решения за това до каква степен стратегическите планове са постигнали своите цели. Тоест, не показателите са мерилото, а целите. Може би това е твърде техническо и ако имате нужда от повече разяснения, е добре да говорим извън това заседание в повече подробности или пък дори да организираме технически семинар. Сега, за актовете по делегация, това дойде е, като тема и в предходни обсъждания, включително и в съвета. Беше казано, че комисията има твърде много възможности да работи с актове по делегация. По темата сме говорили във връзка и с трите предложения. Всъщност с 45% се намалиха тези възможности за актове по делегация от страна на комисията. Тоест не, не е справедливо да се твърди, че комисията се опитва да увеличи своите правомощия за делегирани актове. Напротив, всъщност доста се е отдалечила от, предходните, от предходната ситуация и доста е намалила своите правомощия за актове по делегация. А когато се говори за актове по делегация, това не означава, че се отнемат правомощия на Европейския съюз, защ... на парламент, защото, както знаете, парламентът има възможност да осъществява парламентарен контрол и да а, налага вето върху тези актове по делегация. Но основно с проверката на работата на комисията се занимават държавите членки. Сега, нека да се върна на няколко други въпроса, които са повдигнати от докладчиците в Сянка и от други членове на комисията. Селскостопанския резерв беше споменат няколко пъти. Може би е добре да се кажат няколко неща за функционирането на този резерв. Резервът за кризи се събира всяка година и ако не се използват средствата, те се връщат към селските стопани в края на годината и отново се събират а, чрез финансова дисциплина. Но това няма да продължи да е така. А, ще се работи последния начин. Събират се средства за резерва и ако част от тях се използват, резерва ще бъде запълнен с нормални бюджетни средства. Или с средства не изразходвани от бюджета, или от маржа между бюджета и тавана по МФР. 478 милиона евро ще бъде този резерв за 2020 година. След това ще се прехвърли към бюджета на 2021 година, първата година на новия програмен период и ще бъде е, допълнен отново, в зависимост от това каква част от средствата са били изразходвани. За какви цели ще се използва този резерв? Ами, първо за правление на пазара, помощ за частно складиране и изключителни мерки към края на регламента. Например, мерки, които са свързани с заболявания по животните и други кризи. Това, че резервът е изчислен на 478 милиона евро за 2021 година, не означава, че той няма да се и не може да се увеличи. Това може да стане, но на, ще стане чрез използване на не изразходваните средства от бюджета или чрез използване на маржа между съответни бюджети и тавана по МФР. И така, много по-прагматично ще се работи, много по-малко бюрократично и много по-прозрачно. Господин Сантос каза, че няма да има проверка на а, сметките. Ако погледнете финансовия регламент, ще видите, че в хоризонталния регламент се говори и за годишна финансова проверка, за да се види колко средства са били изхарчени. От там нататък се прави проверка и за по постигнатите резултати. Тоест, а, ако са изхарчени средства, да се види какво е направено срещу тези средства, какви са мерките. И комисията може да взема адхок решения там, където определени структури не са работили коректно. Това също може да бъде обяснено в повече подробности в техническа среща. Господин Фланаган, тук сте. Споменахте услугите за селските стопани и допълнителните бюрократични изисквания. всъщност, е, аз предполагам, че държавите членки ще искат в консултационната система за селските стопани да има а, много по-малко информация, а, много, много по-малко услуги да се предоставят. Т.е. не опасявам, не мисля, че там ще възникнат такива проблеми. Сега, за Ирландия и комисията, не знам точно, не познавам тези ситуации които споменахте, обаче в регламента за стратегическия план предложението е съвсем ясно. Държавите членки ще изготвят плана, ще го обсъдят в подробности с комисията, комисията го одобрява. Тоест ролите са ясно очертани. Те са важни. От една страна ще има управление на плана, от друга страна контрол ще от страна на комисията. И на комисията винаги е готова да предостави повече информация. Но няма да има големи промени в сравнение с сегашното положение. Мога ли да използвам още две минути? Господин Лазо спомена, че има повече санкции и намеси. Но всъщност това не е вярно. Напротив, вече няма да определяме конкретни наказания или а, степен на контрол. Всичко това ще се решава държавите членки в контекста на отделните мерки, например различните схеми. А пък еко, екологичните мерки попадат а, под изискваните за контрол на 1%. Така че целта не е да има повече проверки и повече формалности, а напротив, да се намалят тези проверки, доколкото това е възможно. Ролята на управляващите органи. Господин Сул повдигна въпроса. Няма много големи промени Сегашната система работи добре. Но съм на ваше разположение, ако искате допълнителна техническа информация. Наказанията вече бяха споменати. Мисля, че трябва да приключи така за председателя. Имаш още два въпроса. ще продължат одитите за постигнати резултати в рамката на концепцията за единния одит. Ще има по-малко е, правила е, и е, това означава, че ще има и по-малко нужда от проверка. Господин Буда спомена яснотата и това, че селските стопани по някой път имат повече вяра на Брюксел, отколкото на националните органи. Добре, е прекрасно, но общата селскостопанска политика работи въз основата на споделено управление. Тоест трябва да има яснота кой какво прави, какво работи, а, какво прави комисията и какво прави всяка държава членка. И тази тема ще се обсъди. Това ще е основен елемент от политиката за всяка държава членка и е, националната администрация и европейската администрация се договорят, договарят за мерките, които трябва да се прилагат, така че не мисля, че ще има големи проблеми. Благодаря за вниманието. Вашето изказване от, от не 20 минути до и половина трябваше да приключим. Последен коментар за докладчика. Благодаря ви за всички тези изказвания. Отбелязвам си онова, което каза комисията, а именно предложението да имаме техническа среща по време на летната вакансия на докладчиците в Сянка. Надявам се, че ще можем тогава да навлезем в подробности и ще можем да видим какъв напредък може да се постигне. Председателя, мисля, че Европейската комисия и господин директора с удоволствие ще ви поканят на кафе за допълнителни разговори. След една минута започва заседанието на координаторите.